Bueno, buenas tardes. Ahora puerta abierta de nuevo. Добър ден на всички. Продължаваме по дневния ред. Стигнали сме до точка 17. Това е изменение на регламент 1185 от 2003 година за устраняването на перките на акулите. Имаме законодателно предложение. Веднага давам думата на госпожа Патрао Невеш. Е Благодаря, господин председателю. Започваме първоначалния обмен на мнения по темата в две насоки, които са необходим увод към разискванията ни. На първо място – Темата предизвиква много емоции, а знаем, че емоциите са пречка здравия разум да надделее. Това трябва да ни е ясно. Също така трябва да ни е ясно, че а, по темата се разпространява доста непълна, а за съжаление нерядко и неточна информация. Когато разговарям с хората по а, темата, те или нямат никаква представа, или съвсем изкривена представа. Това е първото, на което искам да ви обърна а, внимание. Емоционално отношение, непълна, неточна, разпокъсана, предубедена информация. Трябва да се преодолеят тези недостатъци, а, за да можем да проявим максимална обективност в своя подход. И втората ми предварителна бележка – която искам съвсем категорично да направя, е следната. По тази тема, както и по всяка друга, винаги се стремя да прилагам метода на изслушването на всички заинтересовани страни, задълбоченото проучване на проблема – за да мога да стигна до неговата същина. Не винаги на пръв поглед е ясно каква е същността на проблема. Понякога на пръв поглед той изглежда съвсем различен. По такъв начин, според мен, може да се намери разумно решение, което да отчита интересите на различните страни. И в тази връзка Искам да подчертая, че разумното решение не винаги е най-простото. Най-простото, най-бързото решение в никакъв случай не е най-отговорното или най-правилното. Ще проявим отговорност, ако търсим именно най-разумното решение – въпреки разнобоя на интереси. С тези предварителни бележки искам да премина към премахването на перките, на акулите. Преди всичко трябва да е ясно, че трябва да разграничаваме китолова като такъв от отстраняването на перките на акулите. И също, когато говорим за отстраняване на перки, това не означава, че а, се ловят акули, отстраняват се перките и след това се изхвърля зад борда всичко останало. Чувала съм такива мнения и те са съвършенно неприемливи по редица причини. От гледна точка на опазването на околната среда се застрашава устойчивостта на някои акулови видове. Имаме неустойчивости от економическа гледна точка, защото става дума за похабяване на ценни продоволствени ресурси – Неприемлива е подобна позиция и поради пълната липса на уважение към живота на акулите. От всички тези гледни точки, отстраняването на перките на акулите е напълно неприемливо забрана за устраняването на перките действа в Европейския съюз от 2003 година. От многобройните си контакти обаче разбирам, че сред обществеността битуват най-различни погрешни схващания. От 2003 година е забраната, съгласно документите на комисията и парламента, имаме потвърждение, че практиката на отстраняване на перките на акулите е прекратена на риболовните съдове на Европейския съюз. Идеята да обсъждаме темата е да се сложи край на дерогацията, но нека да е съвършено ясно за какво говорим. Не дерогация за отстраняване на перките на акулите, а дерогация за отстраняването им на борда на риболовните кораби. Следващия въпрос е кой в момента се възползва от тази дерогация – това е риболовния флот, който е оборудван за дълбоко замразяване на определени видове. 80 до 90% от улова на акули подлежи на дълбоко замразяване Това са основно два акулови вида. Около месец уловът не се замразява дълбоко. И при положение, че няма дълбоко замразяване, няма и отстраняване на перките – Иначе казано, когато риболовният кораб е в открито море е, в продължение на повече от месец, да кажем 3 месеца и повече, то тогава той е оборудван за дълбоко замразяване и тогава именно се отстраняват перките на борда на кораба и след това дълбоко се замразяват и се съхраняват отделно перките от останалата част от уловените акули. Защо се смята, че е необходимо да се допусне отстраняване на перките на борда? Ver com a qualidade alimentar e se o animal é congelado a bordo e. Um... Ако на борда на риболовния кораб уловените акули се замразяват дълбоко, при разтоварване отделените перки се разтоварват отделно – при положение, че те са замразени след улова. След като се сложи край на дерогацията, ще се окажем в положение уловените акули да бъдат замразявани дълбоко, сперките. Предложението на комисията е тези перки да бъдат огънати върху тялото, така че да заемат по-малко пространство в фризера и след това да бъде отстранена. Това обаче е възможно само ако имаме частично размразяване, за да бъде отделена перката, а това може да компрометира качеството безопасността и естествено представлява риск за човешкото здраве. Тук се поставя въпроса за безопасността. Замразените перки са остри като острието на нож и могат да наранят екипажа, ако не бъдат отстранени. Корабите са в непрекъснато движение и при обработката на замразените акули, острата перка може да нарани член на екипажа. Ако перката бъде огъната върху тялото, рискът намалява, но не се премахва изцяло. Обвиването в пластмасова опаковка също не решава проблема, защото пластмасата много лесно може да бъде прерязана от перката. Тук стои въпроса и за енергийната ефективност. Ако акулата не се обработва на борда на риболовния кораб, ако не се отстрани перката, то тогава ще се заеме много по-голям пространство и няма да има оптимално използване на складовите и хладилните съоръжения и корабът ще трябва да се връща много по-често в пристанището, за да разтоварва улова. Защо комисията прави своето предложение? Първият аргумент, доста изненадващ терминологично, е следният. Комисарят казва, ние искаме да сложим край на ужасяващата практика да се отстраняват перките на акулите. От тук тръгва проблема. Да изкореним ужасяващата практика. Ужасяваща практика отстраняването на перките. Да, но в края на краищата а, ловят се акули и се използва и останалата част от тялото. Ако всички отричат, че тази практика се прилага, и комисията, и неправителствените организации – тогава оставаме само а, в сферата на съмненията. И на базата на съмнения ли ще приемаме нормативни актове? Това противоречи на възприятия от нас подход да настояваме за научни данни и за преки доказателства. Още по-тревожно е, да се работи така, когато се разработва обща политика в областта на рибарството. Очевидно е необходима реформа. Има и други аргументи на комисията, свързани с подобреното събиране на данни за усъвършенстване на управлението на улова. Тъй като а, сме на етап на първоначален обмен на мнения, в никакъв случай не мога да кажа, че изчерпателно съм представи, представила всички аргументи и че съм отразила всички становища. Както казах, най-добрите решения не са непременно най-простите. Установих а, вече контакт а, с докладчиците в сянка, за да видим какво би могло да бъде най-доброто решение. Смея да твърдя, че предложената от комисията дерогация ще се отрази неблагоприятно на риболовния флот със съоръжения за дълбоко замразяване, а това предложение видимо е насочено към този флот. Необходимо е законодателството да отчита и други аспекти, свързани с здравето на хората и животните, както и хуманното отношение към животните. е que neste momento não temos quaisquer dados para a existência do finning e sendo esta proposta da comissão не разполагаме с убедителни данни, че продължава практиката на отстраняване на перките. Съществуват само подозрения – съмнения. И предложение, основано на съмнения, ще навреди на риболовния флот със съоръжения за дълбоко замразяване. Защото ще се наложат дълбоки промени, ако се приеме предложението, а промените неизбежно ще доведат до намаляване на броя на риболовните съдове, намаляване на броя на рибарите в един и без това труден момент за риболова. Ето защо аз предлагам дерогацията да се запази, докато не приключи общата реформа на политиката в областта на рибарството. По такъв начин ние няма да окажем допълнителен натиск върху отрасъла, който сега пълноценно участва в процеса на реализиране на реформите. Много трудно е оцеляването на сегашния етап. Няма нужда да нанасяме още един удар върху отрасъла. И повтарям в тази връзка предложението си да се запази дерогацията докато се реализира изцяло реформата на общата политика в областта на рибарството, за да не затрудняваме допълнително отрасъла, а и междувременно да съберем достатъчно данни и да ни е ясно кое ще бъде най-доброто решение, защото в момента данни за такава практика няма. Струва ми се, от друга страна, че бихме могли да обсъдим и някои други мерки, които да разсеят всякакви съмнения, че Европейския риболовен флот продължава тази практика. Ето това са идеите за по-нататъчните разисквания имаме практиката на дерогациите за различните видове риболовни съдове. Аз повтарям, че е, дерогацията се отнася само до е, риболовните кораби, които са съоръжени за дълбоко замразяване. И за това бихме могли да обсъдим възможността за изрични специализирани разрешения или лицензи, които а, да създават необходимите условия за проследимост на перките до съответната уловена кула. Би могло също така да се въведе задължение за едновременно разтоварване на перките и на останалата част от замразените трупове, това също ще премахне подозренията. Също така може да се въведе задължение да се използват всички части от тялото на акулата. Responder à preocupação da Comissão em termos de uh, gestão das. Eh, Включително опашките, не само перките, Както вече казах, 80-90% от улова обхваща видове, чието запаси не са застрашени. Всички регионални организации би трябвало да изготвят статистическа отчетност за търговията с акулови перки. В економически и социалния комитет също а, текат разисквания по тази тема. В заключение, господин председателю, искам да кажа, че основната ми цел е, когато обсъждаме предложението, да не се плъзнем по повърхността, да не търсим най-лесното решение, а да намерим най-доброто решение за всички заинтересовани страни. Благодаря. Благодаря, господин Стивенсън. Благодаря, господин председателю. Благодаря на госпожа Патрао Невеш за уводните и думи. С нощи е, имахме среща с госпожа Патрао. Аз съм един от координаторите т.е. един от докладчиците в сянка от а, моята група и много ви благодаря за колегиалния подход към този въпрос, който е едновременно сложен и спорен. А, тя а, планира провеждане на разговори с всички докладчици в сянка. Наистина са много сериозни интересите, които са поставени на залог тук. Португалия и Испания са най-големите държ... така най-сериозните флотове в Европейския съюз, които ловуват акули. Европейския съюз е най-големия износител на акулови перки в света. Така че не съм изненадан, че госпожа Патрао е защитник на тези интереси и се противопоставя на опитите на комисията да затворят, да преодолеят празнотата. Изключението го приложихме, за да допуснем махането на перките на борда на кораба в морето. И то се използва с само от малък брой кораби, които ловуват в продължение на 3 месеца година. Значи, проблем е, когато се разтоварят тези кули с перките и с всичките им въобще части. Госпожа Патрао каза, че може би става дума за по-малко от 20 кораба. Аз е, при неодавашно е, посещение е, в Виго видях две купчини с акули, които бяха разтоварени в цялост. И е, става дума за е, много малък брой кораби, следователно казвам това, за да потвърдя този факт. Е, не става дума за огромен флот. Е, комисията обаче знае, че Испания и Португалия са подали заявление за 200 изключения. В момента 200 изключения са валидни, докато ние си говорим. Това е доста повече от бройката под 20, за която госпожа Патрал ми говори с нощи. Няма доказателства за незаконност. Няма доказателства, че се извършва отстраняване на перките. Ако наистина е така, с удоволствие ще чуя подобно твърдение. Но ако има празнота, винаги съществува възможност за незаконно отстраняване на перките. Именно за това доста хора се притесняват и искат тази празнота да бъде преодоляна. Нуждая се от много по-сериозни доказателства, за да бъда убеден – че става дума само за 4-5 е, е, фризера, които ще се нуждаят от е, това изключение преди да проявя по-либерално отношение. Сигурен съм, че са подадени заявления за 200 лиценза и въпросът за енергийната ефективност, безопасност на екипажа, хигиената, защото става дума за замразяване, Видял съм много снимки, много видеоматериали, които показват как в Азия десетки хиляди перки от акули се сушат на слънцето. Така че не знам как размразяването и след това замразяването на перките може да поставя проблем от гледна точка на хигиената. Затова е необходимо доста въображение. Необходимо е да има по-нататъчна дискусия. Това е първоначалното ми становище, поне първоначалното ми мнение. Благодаря. Е, ha empezado... Господин Ромева Ируеда. Госпожа Патраоневеш каза в началото, че темата е натоварена с емоции. И аз пък ще се опитам да направя анализ на основата на факти. Това ще се опитам да направя. Основният проблем, проблем според мен е следният. Значи проблемът е елементарен, обаче решението е сложно. И предложението на докладчика за решение е още по-сложно. Не съм сигурен, че трябва да тръгваме по този път. Акулите и а, видът Аласмо Бранка са много уязвими. Това са деликатни видове – е, тук са специфични биологичните параметри, характеристиките на видовете, техните основни белези. Ако искаме отговорно да управляваме тези е, риболовни запаси, трябва много да внимаваме, когато правим актове за управлението им desde el punto de vista, insisto, de que al menos dos especies, por ejemplo, por poner dos ejemplos, las más significativas, la tintorera. Значи, специални проблеми се поставят с подрастващите екземпляри, но нека да се спрем на синята а, кула. А, тя е а, така най-ловувания вид а, в европейски води. А, в Средиземноморието това е застрашен вид. A partir de aquí tenemos un sistema que pretende, de alguna forma, mm, това са изключително уязвими, крехки видове. Разбира се, не говорим за целия флот говорим за специални кораби с фризери, които са засегнати. Сега тук се поставя проблема за известен двоен стандарт в някои страни се, се поставя като прак 5% от живото тегло, в други страни 5% от нетното тегло. Разликата е много голяма и още допълнително се наслагват проблеми поради начина на изчисление. Това е трудно. Почти невъзможно се оказва да се направят такива изчисления. Сега госпожа Патрал Невеш предлага допълнителни осложнения. И аз не мисля, че трябва да вървим по този път. Още. Основната трудност е, че системата в момента не гарантира а, добро, стабилно управление, съответстващо на целта запазване на количеството на този, от този запас, а, в параметри, които ние желаем. И за това единственото, което ни остава е да приемем предложенията на комисията. Защото така ще отговорим на едно искане, което и госпожа Патрауш не е поставила дори. Е, статистическите данни. Ако искаме отговорност, ако искаме подотчетност, но не е, го, знаем за какви видове говорим, не знаем колко са екземплярите, не знаем е, риболовния запас колко е, тогава ще излезе, че всъщност проблем не съществува. Това е първата трудност. Второ, говори се за някои конкретни проблеми, като да кажем безопасност. Мисля, че този проблем е уреден. Ако се прилепват перките към тялото, не стои проблем. Проблем остава само от гледна точка на хигиената. Ако моята информация е вярна, аз смятам, че е такава, тогава трудностите се решават, защото перката може да бъде изрязана частично и това позволява оставащата част да се прилепи към тялото. Всъщност това искаме и след това окончателното изрязване се извършва след замразяването, за да не се нарушава веригата в процеса на замразяване. Това вече се прави. Това пък не е възможно. Не е невъзможно. И за... мисля, че трябва да се погледне това, което правят страните с успешна практика в тази връзка. Би било срамота, ако ние не успеем да го направим. Както казва госпожа Патрао Невеш, има е, флотове, които е, доста време прекарват в морето. И е, така трудно а, се а, а, извършва управлението, защото а, перките отиват на една страна, а труповете на а, рибите отиват на друга. Ако а, говорим за цялото тяло, за целият труп, а, на, при, и той се разтовари на пристанище в Европейския съюз или извън него, пак ще има удостоверение за европейски происход. Значи не е проблем. Що се отнася до достъпа до чужди пазари, там си има регулативни органи. Следователно и това не е проблем. От економическа гледна точка, според мен, евентуално ще настъпят или ще се проявят економически затруднения в сектора, но не знам а, каква а, ще бъде економическата полза или загуба. А, госпожа Патрауш не твърди, че ще се стигне до загуба на голям брой работни места или до излизане от а, пазара на голям брой съдове. Не мисля, че съществува сериозна заплаха в това отношение. На техническо равнище, според мен, всички проблеми, които бяха поставени, са така или иначе решени. Е, така че в заключение. Според мен Европейският парламент трябва да подкрепи предложението на комисията, нейния проект, е, защото този проект цели рационализиране на системата, придаването на по-голяма логика. Благодаря, господин Дейвис. Thank you, chairman. Благодаря, господин председател. Докладчикът пита защо комисията все още стои зад проекта си. Знам, че е, някои е, е, хора е, ще ни намразят, обаче е, е когато преди 5 години е, казахме, че ще е, въведем е, такъв регламент, казахме, че ще има и проблеми и сега им казваме, ами казахме ви, че ще има проблеми. Е, значи, комисията дава отговор на някои от поставените въпроси. Както знаем, първоначалният регламент, критикуван от някой от нас, предвиждаше че перките и телата на убитите коли могат да бъдат разтоварени на различни е, пристанища. Това трябва да бъдат е, специално определени пристанища е, казва оценката на въздействието. Сега може обаче да няма контролер там. Може би за това се избира пристанището. Казва се, че не е възможно да се установи дали е извършено отрязване на перките и тогава инспекторите трябва да разчитат само на корабните дневници. Не трябва да сочим с пръст португалците или испанците, защото само миналата седмица 17 капитани в Великобритания, огромен флот, бяха заловени в крупна измама на стойност 16 милиона евро с комрия и други видове. Така че много може да се, говори, да се говори за вина и моята страна е не по-малко виновна от други е, по отношение на свръхулов и други прегрешения. В оценката на въздействието се твърди, че пет държави членки са съобщили за множество случаи на нарушение на регламент. Ето за това комисията си прави проектите. Поставя се и въпросът за самите акули и дали тук говорим за застрашен вид по отношение на сините акули, може би не чак толкова е застрашеността, но е, стои елементарният въпрос е, за липсата на данни. Нямаме доказателства. Е, кратко, е, тези е, късоперестите е, акули мако, е, там стои въпроса. Е, също е, има известни притеснения. Е, и тези притеснения висят във въздуха, така да се каже. Не са подплатени с никакви факти. Тук идеята е следната. Вместо да разделяме труповете и перките, да се а, а, прережат перките и да се а, огънат по тялото. Това предлага докладчикът и аз бих си помислил това, обаче според оценката на въздействието всички тези проблеми си имат практическо разрешение, е, както каза и господин Румева и Руеда. Според комисията не са дадени никакви доказателства, че ще има допълнителни разходи за португалските или испанските риболовци. Няма тези мерки да доведат до отрицателно отражение върху заетостта. Въпросът е защо а, да се захващаме? Коста Рика и други страни имат решения. Тези решения съществуват. Нека да ги възприемем. Благодаря, госпожа Фрага. И така. Нека видим. Аз също искам тук да не се пренабрягаме мисля, че най-добре ще бъде да постъпим така, както казаха и други колеги, да постъпим най-разумно. Тази тема се раздухва от неправителствени организации и различни асоциации. Разбира се, те имат право да поставят темата. Ако погледнете информацията, която получаваме от всички тези НПО, зад цялата тази информация се крият подозренията, че Европейския флот се занимава с незаконно отстраняване на перките. Че се режат перките на колите и труповете се изхвърлят обратно в морето. Eso yo se lo digo a la, Portanto... Комисията твърди това. Дори не е необходимо да се обръщаме към НПО, за да съберем тази информация. Вижте, акулата е като прасето. Можете да използвате цялата, всички нейни части. Можете а, да направите пастет, можете да използвате черния дроб, всичко може да използвате. uno del mar de la tierra que se utilizan. Просто е като прасе можете да използвате всяка отделна част за нещо, за някакъв кулинарен продукт. Така е. Сега, за флот. Ако имаше само един единствен случай дори, който е една неправителствена организация да е в състояние да ни предложи като разобличение, добре, обаче нищо няма. Имаме използване на специални мрежи, получаваме специални отчети и доклади за използването на корабите в Средиземноморието и другаде. Значи няма нито един доказан случай на отстраняване на перките. Всичко са само съмнения, всичко са само подозрения. Мога да изразя подозрения колкото си желая. Обаче нито една неправителствена организация още не ни е дала доказателства. Не бих казала, че няма такива, защото далеч преди регламента такова устраняване на перките не се е практикувало. Цялата риба се използва, акулата се използва изцяло. Чела съм доклада Осеано. Значи, е, в света съществуват над 400 вида акули а, някои а, са източник на смъртоносна опасност за човека, а, други просто не съществуват в европейски води, не минават от тук. А, основната а, акула е синята акула. Това е вид, който се ловува в Тихия, Атлантически и Индийски океани. И тук говорим за ситуация с максимален устойчив добив. Това е отразено в отчетите. Е, това е, не е, е риба, която не се лувува в Средиземноморието а, коя, това не е риба, която се е, ловува в Средиземноморието. Независимо дали на а, борда на корабите има а, фризери или не, а, те ловуват в Атлантическия а, Тихия и Индийския океан. А, на колегата, на когото забравих името, господин Стивенсън, а, има специални а, искания за разрешение, но те са за определен брой испански а, а, кораби и само за 10 португалски кораби. Не, tienen е да que ocultar ninguna, pero esa es refresco y no, y no hay ningún problema de almacenar. В Виго случая беше за плавателен съд, на чийто борт нямаше фризер. Т.е. там рибата трябваше да се държи в прясно състояние, такава каквато е, без да има фризера. Комисията признава, че тук няма проблем в Европа. Според доклада Осеано говорим за уязвим вид. Но вижте, ако погледнем конкретния вид, който се ловува от европейските риболовни кораби, може би всъщност не сме оцелили проблема в сърцевината. Сега, за коефициентите тези 5%. Съгласна съм. Имаше проблеми, например, в Южна Африка заради този е, коефициент. Препоръката на ИКАТ, е, която се отнася, разбира се, до зоната е, от компетентност на ИКАТ, има коефициент 5%, но не се уточнява дали това е 5% от живото или от нетното тегло. И няма никакво объркване. Говоря за препоръките на ИКАТ. И е, разбира се, дам си сметка, че винаги правилата могат да създадат трудности при тълкуването. Сега, е, твърдя, че няма реални доказателства за наличието на проблем. Е, ако има някакъв проблем, е, той проистича от препоръката на ИКАТ, където не се оточнява дали коефициентът се отнася до живо или до нетно тегло. Проектът в настоящия си вид, можем да анализираме, разбира се, и компромисите, предложени от госпожа Патрал. Проектът в настоящия си вид предвижда възможност за разтоварване на различни пристанища, понеже става дума за различни пазари. Това обаче може да породи трудности при контрол. Мисля, че предложенията на госпожа Патрал няма да доведат и не могат да доведат до измами. Иска се временно изключение от правилата, след което темата може да бъде обсъдена наново. И ще трябва да се дадат доказателства, че перките и труповете се държат на едно място, че ако няма фризери на борда, трябва заедно да се разтоварят, а ако има фризери, могат да бъдат разтоварени на различни пристанища. Има разлика обаче между препоръките на ИКАТ и Камелар, като Камелар е по-добрата система. Нуждаем се от гаранции в този преходен период че ще продължат процедурите за контрол и проверка. Извинявам се, господин Дейвис. Още веднъж ще се занимая с въпроса. Прочетох оценката на въздействието и то внимателно. Нормативните актове на Европейския съюз а, а, са а, полезни е, за е, сектора в Европейския съюз. Е, не разполагам с цифрите, не ги знам на изуст. Тоест, това искам да кажа. Имаме, ще имаме много големи проблеми обаче с разходите в бъдеще. Надявам се, че ще можем да стигнем до компромис, който да улесни работата на всички ни. Господин Стивенсън, знаем и вие знаете, че тук говорим за португалския и испанския флот. Не бихме искали да затрудняваме никоя държава членка. Естествено, че има а, проблеми с управлението. Ако а, при синята акула а, чак толкова зле е, стоят нещата, е, нека спрем въобще улова. Обаче е, това може да се каже и за много други видове. Затова предлагам да се занимаем с компромиса, който ни предлага госпожа Патрал. Надявам се, че ще стигнем до споразумение, приемливо за всички, което да съдържа и необходимите гаранции за контрола. Мисля, че в сферата на контрола са най-големите ни съмнения, що се отнася до махането на перките на акулите. Eh, eh, Благодаря, че ми дадохте думата, господин председател. Аз съм нов член на Европейския парламент и на комисията. За първ път искам думата всъщност и всъщност сега в момента говоря от името на друг човек, който трябваше да замине в Атина, тъй като председателя Мартин Шулц е там също но аз го представлявам, отговаряйки на въпроса. Първо искаме да поздравим предложението на комисията, тъй като затваря всички празноти, които съществуват в регламент от 2003 година и показва, че отстраняването на перките на акулите не се практикува от европейските риболовни флотове или пристанища. Член четвърти дава възможност на държавите членки а, да дават специални риболовни разрешителни. И това се използва, а за да се отстраняват перките на акулите от тялото им на борда на кораба, за да могат да бъдат разтоварени в последствие на различни пристанища. Перките от трупа на акулата. Единственият начин да се провери дали това се прави според изискванията са корабните дневници. Сега обаче а, предложението на комисията е за това да се премахне такова разрешено отстраняване на перките. Великобритания и Германия са две от малкото страни, които да, дават, издават такива разрешителни, специални разрешителни. повечето държави членки на Европейския съюз, в които се извършва риболов на акули, а такива разрешителни а, започват да се, раз, а, да се дават. Например, Тайланд наскоро, а, кът, който беше държава, която е а, давала такива разрешителни, забрани отстраняването на а, перките на акулите. Пет, а, сега, по отношение на коефициентите на ИКАО от 5%. Като допълнение мога да кажа, че този коефициент е два пъти по-висок от коефициента, който се използва в Канада и други държави. Според а, някои изследвания, подозренията са, че а, една разтоварена а, кула, на която са премахнати перките, а, отговаря на три други, които са били изхвърлени в морето. Ето защо трябва да се подчертае, че инспекциите, макар и увеличени по брой, не могат да бъдат ефективни и когато кораби на Европейския съюз разтоварват на чужди пристанища, не винаги се, може да се разчита на резултатите от инспекциите по отношение спазването на правилата. И така, целите на регламент от 2003 година не са а, постигнати и не се спомага особено много от този регламент а, за постигането на тези цели. А забраняването на отстраняването на перките на кулите е единствения ефективен начин да се прекрати тази практика в а, глобален мащаб. Всички акули трябва да бъдат разтоварвани на сушата цели, т.е. с перките а, на тялото и едва след това да се отстраняват. Изчисляването на коефициенти, ако бъдат определени такива, ще означава неимоверно увеличение на бюрократичния а, товар и ще бъде твърде трудно да се менажира и защитава популацията на тези акули. Знаем, че има ефективна практика, която се използва в Обединеното кралство, Коста Рика и други държави за частично прерязване на перките, за да заемат по-малко место. Благодаря. Госпожа Гарсия, имате думата. Благодаря, господин председател. Аз мисля да последваме съвета на госпожа Петра. А това е а, място, където има нужда от етика и етични правила. Стига да имаме достатъчно информация. Чувам, че има много организации, много хора, които са притеснени от предложението на комисията. А, слушам и вас, госпожо, която ви познавам като човек, а, който много добре си върши работата. И какво се оказва? Че комисията прибързано е дала едно предложение, но всеки, който, може, който чете изп... обяснителния меморандум, разбира, че а, инф... поради липсата на достатъчно информация, само можем да подозираме продължаването на тази практика за отстраняване на перките на колите. Ако оставим дерогацията на минимално ниво, дали това няма да помогне да ам, следим по-ефективно изпълнението на препоръките на т.е. на правилата, а, вложени в разпоредбите на регламента. аз мисля, че след като изслушахме и много други членове на Европейския парламент, а, можем да се замислим дали не е крайно време да оставим на страна предразсъдъците си и да видим нещата такива каквито са. Прави ли се това или не се прави? Едни се съмняват, други са против, трети са за. Въпросът е, има ли такава практика? Да, ние имаме европейски ценности – дали обаче практиката е оправдана? Дали да не променим практиките на борда на корабите? И ако това е така, да го направим с необходимата скорост, бързина. Защото ние искаме да се направи всичко възможно, размразяването на акулите да се прави на сушата, а акулите да са с перките си, когато бъдат разтоварени и едва след размразяването да се премахне перката. Дали не може едновременно да бъдат разтоварвани перките на акулите и труповете на акулите, т.е. на едно и също пристанище, за да се разбере колко са а, дали бройката на перките съответства на бройката на акулите и така нататък. Доста неща могат да бъдат направени, за да се изгради една система, която да ни даде достатъчно висока степен на увереност, че такава практика е прекратена, защото ние държим на живота. Това е живот на определени видове животински. Това е същото като а, бикоборството, борбата с бикове в Испания. Ми да, това е много деликатна тема, много комплексна тема засяга Испания и Португалия, но това, което искаме е колкото се може по-скоро да се съобразяваме с принципа, че трябва да се забрани отстраняването на перките от акулите. Разбира се, не трябва да прибързваме, трябва да обмислим нещата, но при една добра скорост да вървим напред. И така, последният оратор, моля, бъдете кратък. Нека само да кажа следното. Че аз съм против отстраняването на перките. Това е забрана, която среща много широка подкрепа но казвайки това, аз смятам, че трябва да сме разумни в а, препоръките си за повишаване на а, проследяемостта и на някои други много важни принципи. Трябва да сме предпазливи в смисъл, за да не увеличим прекалено много бюрократичното бреме. А да, става въпрос за дълбоко замразяване, става въпрос за традиции а, а, и за това трябва да се, направи, да се а, фиксира един преходен период. Що се отнася до Галиция? 40 милиона евро за Галиция. Миналия месец а, вестниците в Галиция посочиха, че има 20% увеличение през 2011 година и 4000 човека са ангажирани с това. И периода на адаптация, на преход, трябва да бъде фиксиран и той да бъде достатъчно дълъг, за да могат риболовните флотове да адаптират дейностите си и съоръженията си, за да могат да посрещнат изискванията, за да можем да осигурим устойчивост и на акулите, и на нашите риболовни флотове. Комисията има думата. Благодаря, госпожин председател. Благодаря. Струва ми се, че днес навлязохме доста надълбоко в темата. Още в самото начало искам да заявя твърдата си убеденост, че разполагаме с практично, практическо решение на всички проблеми, които бяха обсъдени от госпожа Патрао Невеш, госпожа Фрага и още неколци на членове на Европейския парламент – освен задълбочената оценка на въздействието, след публикуването на доклада за нея се породи оживена дискусия. Вече трикратно в работната група на съвета се обсъжда този въпрос. Веднъж беше обсъден и от економическия и социалния комитет в присъствието на експерти, представители на бранша. Те са днес и тук – беше проведена тричасова дискусия и бяха обсъдени и най-дребните подробности, или почти всички подробности. Е, мисля, че разполагаме с практическо решение, включително и на проблемите с търговията, хигиената, съхраняването, разтоварването, безопасността и всички останали, които може би сега пропускам в бързината си. Искам да подчертая, че независимо от изразената тревога, че евентуално бихме могли да изложим на опасност е, европейският риболов, трябва да кажа още веднъж, че 8 централноамерикански е, държави се придържат към политиката да не се отстраняват перките на уловените кули. Току-що чухме и за Тайван, а то е основен риболовен е, център за риболова на кули. И въпреки, че е, те се обвиняват най-често, че те са главните виновници за тази порочна практика – те се придържат към политика на разтоварване на уловените акули с перките си. Така че в регионалните комисии за управление на риболова ще се проведе необходимата дискусия. Австралия заявява, че възнамерява да се присъедини към тази политика – Излагам всички тези аргументи, защото страховете, че ще изложим на опасност и на нелоялна конкуренция нашите производители, се оказват неоснователни. Сега за коефициента от 5% той е доста проблематичен по различни причини, които са добре изяснени в доклада за оценката на въздействието. Не би ги повтарял тук, бих само задал въпроса как постъпват риболовните е, флотове на други е, държави. Имам предвид онези, които дълбоко замразяват на е, борда и трябва да се придържат към 5%. Да не би те да ловят други видове акули, да не би да продават на други пазари, да не би правилата за тях да са различни – наистина твърди се, че някои испански и португалски съдове не се придържат към тази политика, като знаем каква е цената на пазара на куловите перки, много ми е трудно да си представя как те ще изхвърлят перки, когато те са толкова ценни, при положение, че те още на първото пристанище на разтоварване са а, над 100 евро за килограм. Би било много полезно да се изясни този коефициент и той да се спазва. Ние продължаваме да подкрепяме предложението си, това е съвсем естествено, ние отстояваме позицията си, че е, трябва да се прилага строго политиката за неотстраняване на перките от уловените екземпляри. Имаме примерен документ, е, който е представен от испанските власти. обсъждане той в работната група на съвета – с участието на Испанското Министерство на економиката. Документът е доста сложен. Днес чухме, че не бива да се товари прекомерно отрасъла, а документът, макар и да е прогласена точно обратната цел, по всякакъв начин затруднява отрасъла. С събирането на много документи и безброй печати, които се събират в пристанищата на трети страни, преди да се разтовари улова на европейските пристанища. Излиза, че испанските власти не проявяват достатъчно доверие към сега използваните документи. Цялото това натрупване на документи, според мен, не е оптималното решение. В момента има около 200 издадени разрешителни. За всяка година данните са различни. Нямаме окончателни данни за миналата година. Между 11 и 49 са за португалските кораби до 2010 година, за Испания между 264 и 200 са издадените разрешителни по години. В момента се казва, че са 141. И най-сетне, боя се, че злоупотребявам с търпението и времето ви, но искам да кажа няколко думи във връзка с изказването на депутата Гарсия за прибързаността на комисията. Искам да ви уверя, че комисията в никакъв случай не прибързва със своето предложение. Предложението се основава на много задълбочена оценка на въздействието, огледано от всички страни, основава се на широки консултации, отразява световните тенденции в науката – и отговаря на всички други изисквания. Благодаря ви за вниманието. Para cerrar el debate, señora Patrao, tiene la palabra. Благодаря сега госпожа Патрао Невеш, за да обобщим дебатите. Много съжалявам, че съм принудена да декларирам дълбокото си разочарование от изказването на комисията, което чухме току-що. Аз си мислих, че трябва да водим един конструктивен диалог. А това, което чухме днес след обед, означава да продължаваме да се движим в сферата на подозренията, слуховете, какво се прави в Португалия, какво се прави в Испания. Мисля, че не е редно – комисията да се опира в своето предложение на слухове и съмнения. Много съм изненадана. че се твърдят а, а, изводи, които са много далече от действителността. Била направена задълбочена оценка на въздействието. Къде са данните, на които се опирате? Няма такива данни. Има подозрения, но категорични данни няма. Вие казвате, че предложения документ, който трябва да се попълва, бил твърде сложен, трябва да се подпечатва всички пристанища. Не разбирам вашия аргумент. Мога и още много да кажа. Вие казвате, че искате практично решение. Какво имате предвид? В края на краищата хората от отрасъла не са толкова глупави, че да се плашат от е, призраци, несъществуващи. А те наистина са разтревожени. Искам да уверя уважаемите колеги, че в встъпителното си слово исках а, да призова за широк поглед върху нещата, обективност, преодоляване на предубежденията. Разговаряла съм и с неправителствени организации, с представители на отрасъла. И мога да ви кажа, че неправителствените организации бяха много по-активни, отколкото представителите на бранша. Но аз винаги съм се стремяла да съм обективна, да гледам всеобхватно, да не търся най-лесното и най-бързо решение. Нашето задължение е да търсим добри, разумни решения, които отчитат съществуващите интереси, дори тогава, когато те са разнопосочни. Именно поради това аз направих една поредица от конкретни предложения. А изказалите се тук не взеха отношение по моите предложения – Аз си мислех, че моите предложения представляват добра основа за търсене на решение. Вместо да се явяваме тук с предубеждения, които по никакъв начин не искаме да променяме. В края на краищата, това, което аз казах е само предложение. То е една първоначална стъпка, а не окончателен текст, от който не можем да се поместим. Ако тук се размахва аргумента за националния интерес, не мога да отрека, че всяка страна има своите особености в Европа. Но в края на краищата днес говорим за Испания и Португалия, утре ще говорим за риболовния флот на друга държава. Не можем да изхождаме само от национални позиции – Важното е да се придържаме към принципите и да не изменяме на тях. А моят принцип, както вече заявих, е преди всичко да отчитам действителността такава каквато е, както каза и госпожа Фрага. Нека да чуем едно категорично доказателство. Нека една неправителствена организация да ни даде конкретни данни. Иначе ние а, се движим в а, сивата зона на съмненията и подозренията. На второ място трябва да подчертая, че ние сме в процес на дълбока реформа на обща политика в областта на рибарството във всички 27 държави членки. И ние имаме общо риболовния флот на Европейския съюз. Ще пострадат европейския флот. Ние чухме какви са данните за Галисия. Аз мога да ви дам и други данни. Ако бъде засегнат отрасъла, ако реформата ще задълбочи вредата, нека да се въздържаме от допълнителни мерки, които само заради някакви съмнения ще влушат положението още повече. Нека да дадем повече време на риболовния флот да се приспособи към реформата, вместо непрекъснато да атакуваме отрасъла с промени и мерки, които ги затрудняват. И най-сетне, според мен, тук чухме много противоречия. Няма доказателства, че са нанесени щети. Да не говорим за тях. Няма доказателства, че се отстраняват перки и труповете се изхвърлят зад борда. Няма такива данни, нека да не говорим, че това е практика. Друг е въпросът, че не се обръща достатъчно внимание на същината на проблема. Какво означава да изискваме във всички случаи перката да не бъде отстранена от уловения екземпляр? Ето това е посоката, в която, ако се замислим, ще намерим най-доброто решение. Ако бъде частично разрязана перката, така че да може да бъде прегъната и след това при разтоварването да бъде изцяло отстранена, ще се е, затрудни а, е, изкорването, отстраняването на вътрешностите. И освен това, в никакъв случай не се налага частично размразяване само на перката. За да може да бъде отстранена изцяло, тя трябва да бъде само като енквир прами е за a Отстранена от размразен труп на на уловената акула. По-нататък. Аз ще представя своето предложение за превод и се надявам, че там ще видите нещо много важно. Една 200 кг синя акула, което е средна големина – струва повече, отколкото отстранените перки на същата тази акула. Е какъв е смисъла да отстраниш перките и да запазиш само тях, а да изхвърлиш онова, което ще ти донесе повече пари? Това ще означава, че риболовците просто не осъзнават интереса си и не си вършат работата както трябва, а това не е така. И накрая, аз съм готова да разговарям с всички колеги, които проявяват интерес. Призовавам особено докладчиците в сянка да обсъдим конкретните предложения. Примерно, аз направих едно предложение за проследимост и не чух никой да взема отношение по него. Мисля, че ако създадем една система за проследяване и свързване на перката уловения екземпляр, няма да има никакви съмнения, че се практикува изхвърляне на уловените акули след отстраняване на техните перки. Бяха посочени и други предложения за мерки при дълбоко замразяване. Благодаря, госпожа Патрао. Не беше сега отложената точка пета, изменение на регламент 302-2009 за многогодишния план за южната част на Атлантическия океан и Средиземноморието. Беше направен опит за постигане на споразумение при първо е, четене на 9 февруари. Беше проведен и тристранен разговор – не бяха приети три предложения на съвета при приемането на изпълнителни актове. Това са член 1.9, 1.10 и 1.12 за транспортирането, за клетките и за изискванията за поддържане на регистри. Комисията трябва да изясни своето становище по тях. Сега трябва да приемем позицията на парламента, които вече сме обсъждали. Мисля, че е най-добре да дам думата на господин Ромева и Руеда. И така. Председателят обясни много добре каква е темата. Проведохме три странна среща. Не беше много ясен мандатът. Всъщност докладчиците в Сянка имаха и ясен мандат по определени въпроси. Тези въпроси, по които имахме мандат, бяха предмет на достатъчно качествени преговори с комисията и с съвета. И всъщност няма какво друго да се каже. Би трябвало да се стигне до пленарна сесия. Има обаче някои теми, които са доста важни. А, говорим за три аспекта на темата. А, използване на актове за прилагане, да го допуснем или да не го допуснем. Комисията в някои случаи може да преценява как да бъде прилаган регламентът в случай на неяснота. Значи това ще става в трите аспекта, за които споменах. Първо, Първата насока е свързана с всичко, което има нещо общо с прехвърлимите концесии за риболов. от а, е, е, мрежата а, е, до а, касетката, така да се каже. Някои технически въпроси а, са свързани с различните видове разрешения тук. Някои държави членки в съвета задават въпроса как да се изчислява и, и да се уточняват, да се конкретизират данните. при разпределянето на улова в касетите. Освен това, а, за уредите а, стоят някои въпроси. Капаните по-специално. Някои държави членки не са наясно как да се управлява информацията в този а, случай. Съветът поддържаше позицията си и а, да стои зад а, приемането на актове за прилагане. Комисията смята, че това не е необходимо. мнение е, че така ще бъде забавено управлението, което се предписва от регламента. Според комисията това ще доведе до забавене на отчитането. Комисията иска от името на Европейския съюз да постави въпроса в ИКА. Сега нямаме мандат за това, обаче просто го разисквахме комисията ще трябва да излезе с окончателна позиция и нашата комисия ще трябва да даде становището си. Значи и съветът и комисията са представени в тези тристранни срещи, За това искам и двете страни да се изкажат, за да могат членовете на нашата комисия да формират собственото си мнение. Мисля, че комисията е, е права. Има един всъщност два много важни е, елемента. Е, някои държави членки поставиха, както казах, технически въпроси. Те могат да бъдат решени. Тези въпроси могат да бъдат решени в двустранен порядък, без кой знае какви затруднения. И също така се постави въпросът е, за рисковете при управлението на запасите от червен тон. Комисията е в затруднено положение, е, когато трябва да упражни мандата, предоставени от държавите членки е, в рамките на ИКАТ. Ако изпълнението на е, регламента на ИКАТ е свързано с неясноти според комисията или пък ако има някакви дискусии, които не са приключили, това сме го виждали в други случаи, с други страни, ИКАТ изпраща предупреждение което е свързано с квотите на засегнатите държави членки, но засяга и Съюза като цяло. Това е общ проблем за държавите членки и за Съюза. И за това ми се струва, че предложението на комисията е повече от разумно и аз бих застанал зад него като докладчик. Естествено, вие всички е, можете да заемете своя позиция. За това сме и тук. Най-напред господин Стивенсън сега, след това госпожа Фрага, комисията и съвета. Нека подходим по същество и да изясним за какво говорим. Риболовата на червен тон се извършва през май и юни. Ако последваме препоръката на съвета, по тези три аспекта, за които вие споменахте, да се чакат актове за прилагане, ще забавим въвеждането в действие на регламента и е, ще засегнем пряко с риболовния сезон за, червената, е, за червения тон. Е, това е игра, която играе съветът. Извинявам се, тази комисия не сме идиоти. Разбираме какво се прави. Когато чуя, че се иска акт за прилагане във връзка с това на а, държавите членки да се дадат насоки, кога трябва да бъдат пуснати камерите и да бъдат включени фотоапаратите при разтоварването на тона и а, наместването му в касетите, много се извинявам. Аз бих очаквал комисията да се бори по Лисабонския договор за правото да приема актове за прилагане, а не съветът да се бори за правото комисията да приема такива актове. нали, няма никакво съмнение, че това са игрички и аз не съм готов да ги играя. Ние трябва да запазим запаса от червен тон и не можем да засегнем сезона, в който се ловува тон. Госпожа Фрага. Ами, вижте. Въпросът не е чак толкова съществен, тъй като съветът и парламентът вече много от проблемите са решили, но имам едно оплакване. На тристранната среща Оня ден бяхме само докладчикът и аз. Той на своята позиция, аз на моята и до никъде не стигнахме. Не знам дали в бъдеще е, ще се е, стига до добри резултати, ако е, в такива ситуации контрадокладчиците не се явяват. Моята позиция е обратна на тази на господин Ромева и искам да я защитя. да се иска член член 291 да се прилага към материята уредена в членове 24, 25 и 26 е, е доста е, усложняващо. Е, проблемът с червения тон е много деликатен. Всички средиземноморски държави, които извършват улов на този вид, са наясно, че а, евентуално техническо тълкуване а, може да наложи приемането на актове за прилагане и това ще се превърне в правило. Не всички казват, че основните норми трябва да се доразвиват с актове за прилагане. Основната дума, която беше използвана, беше може. Тоест, ато държавите членки преценят, че е необходим акт за прилагане, все пак комисията е тази, която има инициативата, правото на инициативата. И не мисля, че тук ще се стигне до проблеми с квотите или което и да било друго. Просто си оставяме отворена вратата за тази възможност. Не се използва императивна, а факултативна редакция. Не казва комисията, че непременно ще приема. А, нито пък съветът иска непременно комисията да приема актове за прилагане, а просто трябва да съществува такава възможност. Аз не мисля, господин Стивенсън, че това е, пречи на е, която и да е от нашите мерки. Е, просто се дава възможност по тези три текста, член 24, 25 и 26, комисията в някакъв момент, ако се наложи, да приеме акт за прилагането. Сега, ако не се използва тази възможност, това не създава проблем за никого, но да затваряме вратата и да се лишаваме от възможността, според мен, е абсурдно. Правната служба ни посъветва в този смисъл, че ако нещо ще се приема, то ще е акт за прилагане. Ако погледнете проекта, виждате, комисията може да приема актове за прилагане. Това е казано, а не, че ще приема задължително. Просто говорим за възможност за отворена врата. Нека я оставим отворена. Ако е необходимо, ще използваме. Ако не, не. Госпожа Донате, господин Донателло от комисията, благодаря господин председател. Най-напред искам да ви кажа, че темата е много тежка в това досие и за председателството, и за парламента, и за предишното председателство беше тежка тази работа, пространна и продължителна е тя защото, както казаха преждеговорившите, темата има своите технически измерения и това я прави трудна. Освен това, тя е особено деликатна. Става дума за вид и за досие, които са, така да се каже, емблематични. И за това говорим днес. Е, все пак обаче успяхме да е, стигнем до споразумение по почти целия текст предложен е, на съзаконодателите и в момента остават само нерешените въпроси. Това не са технически въпроси обаче. Те са свързани с изпълнението на плана. И а, в конкретния случай, както бе припомнено също, а, говорим за изпълнението на плана за 2012 година. А, вече имаше първа кампания през 2011 година, без да има а, актове за транспониране. А, породиха се проблеми, опитахме се да ги решаваме адхок. хок с съответните заинтересовани страни. Бихме искали това да бъде някак канализирано преди да започне кампанията през 2012 година. Важно е това да се каже, тъй като дейността на операторите засегнати от този въпрос е почти започнала. На твърде напреднал етап сме от подготовката на кампанията за 2012 година. Бе припомнено, че най-важният момент моментът, в който се развива дейността в почти нейната цялост, е, е, това са месеците май и юни, а вече сме края на февруари, началото на март. подготовката върви. И контролните органи на държавите членки също трябва да бъдат готови да осъществят контролна политика. Много сме напреднали в процеса. И е, за това е, искам да ви уверя, че е, в комисията сме на мнение, че да се лишим от подобен нормативен акт в толкова важна кампания като тази за 2012 година ще ни създаде проблеми, които ние бихме искали на всяка цена да избегнем при тази годишната кампания. Това е във връзка с датите, във връзка с календара, с графика. Това е първото, което исках да кажа. Второ, във връзка с актовете за прилагане. Ние смятаме, че че всичко е ясно. Техническите а, дискусии а, бяха проведени а, във връзка с това прилагане а, и смятаме, че като се имат предвид резултатите от а, първата година, в която се изпълняваше новата уредба, са се оформили у нас някои ясни идеи за равнището на задължения за държавите членки. За комисията да се бави, да изготвя и да се одобрява от нея един нов нормативен акт, означава само да се забави изпълнението на тези задължения. И пак повтарям, че всички тези задължения бяха предмет на технически разисквания още ноември месец в ИКАТ. Смятаме, че тези, е, които е, са задължени, е, знаят какво трябва да направят. Но също така в комисията е предложението, което винаги сме отстоявали. Да работим прагматично. Всички заинтересовани. Така че на техническо равнище да изработваме качествени не толкова актове за прилагане, а анализи, методологически напътствия. Не искаме на този етап да се обвързваме с нормативни актове за тази цел. Искаме да продължим да работим заедно с държавите членки, заедно с операторите, заедно с представителите на другите институции, за да можем да анализираме по-задълбочено, да уточняваме детайлите по-задълбочено. И за това искаме чрез тази работа да приканим да се включат всички, които имат интерес. Но смятаме, че е, да се изготвят нормативни актове няма да има никакъв друг резултат, освен забавяне на процесите, е, което ще бъде в ущърп на много хора. Благодаря, давам думата на съвет. Господин председател, членове на комисията, дами и господа, като представител на председателството на съвета на Европейския съюз. Искам да благодаря за дадената ми възможност да се обърна към вас пряко, а за да ви обясня гледната точка на съвета. Както беше обяснено, на 19 този месец се проведе трилога, за да се постигнат поредица от формулировки, които а, да уточнат техническите подробности, а за да се допълни многогодишното споразумение по отношение улова на червения тон в Атлантически океан. Членове 22, 24 и 26 са тези, които е, се е, разглеждат и се споменаха от е, вас. А, всички те са в съответствие с член 291 от договора. Законодателите трябва да разгледат специфичната ситуация с всеки отдел, на всеки отделен случай – и законодателят може да делегира едни или други правомощия или да не делегира никакви. В съответствие с членовете, които се, а, бяха упоменати току-що, се, целта е да се постигне хармонизиране за всички държави членки. И КАТ имат поредица от правила, които служат много добре, но има някои неясноти. Ето защо ние предложихме идеята за актовете за прилагане. Изключително важно е, както за органите на ниво общност, така и за националните администрации, за да знаят как да провеждат специфичните действия и дейности. Записано е, че ще бъде записвано извличането на червения тон от морето на кораба и също така евентуалното изхвърляне на онази част от улова, която не може да бъде освоена по различни причини. Във връзка с разпределянето на рибата по клетки, по касетки, също има съответната разпоредба в член 22, 24 и 26. В 26 се уточняват размерите на капаните, в които да бъдат държани, а, държана рибата и смятаме, че е правилно да бъдат предоставени правомощия на комисията да използва актове за приложение, за да може да действа в съответствие. Разбира се, когато се каже may adopt, това означава, че могат да се приемат, а може и да не се приемат съответните актове за прилагане. През ноември 2010 година беше направена тази препоръка така че в съответствие с тази препоръка а, сме предприели съответните действия. Съветът уточни своята позиция през лятото на 2011 година, което е само, два, а, само няколко месеца след началото на целия процес. Надяваме се, че Европейския парламент ще сподели позицията и виждането на съвета, за да може да продължи процедурата. Благодаря. Мисля да приключим с този етап от разискването. Да, ще ви дам думата, макар че вече вие започнахте да говорите. Не поисках думата, просто защото исках да чуя какво казва точно съвета. Държавите членки, които са пряко отговорни за прилагането на общностните правила, са отговорни. А, и това го постановява Лисабонския договор. Вече не е комисията тази, която отговаря. Ето защо правилата трябва да бъдат приложими за всички и ние трябва да направим необходимото, а за да сме сигурни, че всяка, във всяка държава шенка се спазват правилата. При специфични случаи обаче комисията може да се възползва от актовете за изпълнение – но ми се струва, че ние трябва да одобрим всичко това, защото това е въпрос специфичен за законодателя. И съвсем ми се, и, и ми се струва съвсем разумно това и че има достатъчно разумни аргументи в подкрепа. Не исках да се противопоставя на моя колега, но ми се струва, че става въпрос за делегирани актове, а не за актове за прилагане. Мисля, че това вече сме го обсъждали доста подробно и нещата са много ясни. Има две ясни позиции на съвета и на комисията. За да упростим нещата, Комисията, нашата комисия, трябва да определи позицията си. Трябва да знаем кои са тези, които са за позицията на съвета, т.е. да се приемат актови, актове по приложението и кои са онези, които са за позицията на комисията. Кой е за позицията на съвет? А тези, които са за позицията на комисията, моля, сега вдигнете ръка. И така, 8 в подкрепа на позицията на комисията и 4 за позицията на съвета. Очевидно е, каква, за кого е нашата подкрепа. И така, това е всичко по последната точка, а последната е разни. Някой би ли искал да повдигне нещо, някакъв въпрос? И така има една точка, 19 та съобщение на председателя относно решенията взети от координаторите. Госпожа Прага. Да, аз искам да изкажа своя протест. по отговора на господин Дехухт а във връзка с писмото, което вие изпратихте, искайки доклада за Папуа Нова Гвинея, за да чуем, т.е. за да преценим ситуацията. Дали да продължим с дерогацията за правилото на страна на происход. Да. Помолихме ви да изпратите едно писмо и да изискате доклада. Няколко дни по-късно Декухт каза, че не можел да изпрати този доклад на Европейския парламент преди да финализират а, преговорите си с Папуа Нова Гвинея. Това ни се вижда абсурдно. Защото, например, преговорите с Демократична република Конго продължават, но там случая е друг. Добре, докладът е нещо, който докладът е получих преди два месеца о, о, чрез друга служба. Моя приятелка в Австралия получи преди месец а, този а, доклад от нейни приятели в Папуа Нова Гвинея. Аз съм възмутена, аз протестирам, аз имам доклада, а господин Дегухт защо а, каза, че не може да даде на парламента. Австралийците го имат, а брат ми го има, кой ли не го има вече и какво се получи, само ние не можем да го имаме. Аз изказвам своя протест. Благодаря ви. Искам да ви кажа какво се случи всъщност. Както каза госпожа Фрага, изпратихме писмо на комисаря, а за да ни бъде препратен доклада. Господин Декухта каза, че не може да бъде изпратен, защото това е нещо, което трябва да се разисква с Папуа Нова Гвинея. И ще а, получим а, информация а, чрез комисията Инте. Ние обратно реагирахме, казвайки, че това не е правилният отговор, защото този доклад вече а, се разпространява. Ето това е филмът, целият филм. Доста е странно, че някой може да го получи, а на нас ни се казва, че не може. След това секретарията разговаряхме с Филип и му казах, че това е абсолютно неприемливо и че няма какво да се дискутира относно това как сме се докопали до доклада. Едва след това получихме такъв кратичък въпрос, а, отговор, казвайки, а, че не трябва да се притесняваме, че това не е обичайната практика, че можем да разискваме на следващия ден въпроса по-спокойно Следващия ден аз с Филип се срещнах и казах, ние нямаме какво да дискутираме с тях. Те трябва да дойдат в комисията да ни обяснат. Това стана миналия петък. Последният отговор, който получихме, беше да се получи документа. Е, това имаше ефект. Трябваше да ги натиснем, но това е абсолютно неприемливо поведение от страна на комисаря. Съгласен съм напълно и ние трябва да пратим писмо направо на комисаря и аз като председател на комисията а, ще заявя, че така повече няма да може да се прави. Не, не, мисля, че не е само на комисаря, а и на председателя на комисията. Разбира се, аз ще изпратя на комисаря с копие до председателя на комисията. Да, добре, може направо да го изпратите има и на председателя на комисията, както кажете. Едно писмо предлагате аз да изпратя до председателя на комисията. Еми, все пак мисля, че председателя на парламента трябва да изпрати на председателя на комисията. Мисля, тук имам един протокол от заседанието на координаторите с нов календар. Много са промените е, в календара, за които вече се договорихме. И се получава много неприятно, когато непрекъснато се променя вече оговореното. Защо става така? Сега ще ви обясня. Това а, е, обсъждахме с координаторите. Промените се налагат поради споразумението, постигнато в председателския съвет. Понеделник и вторник а, е, трябва да бъдат заседанията на парламентарните комисии или сряда и четвъртък, но да не се прави съчетание между тези две альтернативи. Понеделник и вторник или сряда и четвъртък. От април ще се въведе тази схема. До година ще се опитаме да отстояваме по-успешно позицията си. така, на 20 март след обед и 21 март целия ден имаме следващото заседание. Ако няма нищо друго, благодаря ви за участието. Председателя благодаря и на преводачите.